Благодаря. Против? Един против. Въздържали се? Двама против. Приема се. Изменение номер две. Докладчикът е за. За. Благодаря ви. Против. Мерси. Четирима. Въздържали се. Приемат се. Сега преминаваме към Европейския полицейски колеж СИПОЛ и изменение по условията за включване на кредитите в резерва. Първоначалната формулировка, а не изменението от социалистите. Докладчикът е за. Кой е за? Qui est pour l'initial wording Je vous remercie. Qui est contre Против. Социалистите и лев... Северната левица. Мнозинството са за. Приема се. Сега към коментарите на пилотните проекти и подготвителната дейност. Ще дам думата на докладчика. Работихме по това на, вчера на заседанието на координаторите. Сега докладчика да каже докъде са стигнали преговорите и можем ли да гласуваме анблок или трябва да се гласува разделно. Сидония. Сидония. Е, thank you, че... Благодаря, господин председател. Това си е доста а, обемен текст е, сборника стана доста дебел и получих е, една заявка за разделно гласуване и това е по изменение свързано с е, форума Европейски съюз Русия на гражданското общество по ред 90406. мисля, че това е на 31 и 32 страница в раздадения документ и разделното гласуване гласуване е в първия параграф по забележките. Става въпрос за третото изречение, което гласи следното. Форумът ще бъде организиран в рамките на двогодишните срещи на върха между Европейския съюз и Русия. Като е, искането е това изречение да се гласува отделно, но моята препоръка е да гласуваме за него. Je vous remercie. Si je comprends bien... Благодаря. Ако добре разбрах, това е всъщност единствения пункт, който трябва да се гласува разделно. За друго не. Не, аз не, че ви потиквам да гласуваме разделно, просто искам да съм сигурен, че е, като е, в това бързане да не забравим някои политически желания на някои от групите. Сега предлагам първо да гласуваме една бележка, тази бележка, страница 31, започва на 31 всъщност, но коментара горе на страница 32. Става въпрос за пилотен проект за форума Гражданско общество ЕС Русия. Изречението което налага разделно гласуване. В този ком- коментар е фразата цитирана от Сидония. The forum would be organized на английски цитира. Докладчикът е за. Кой е за тази фраза? Моля, електронна проверка. Добре, ще броим ръцете. За. Vingt et un pour, me dit-on. 21 за, против Oui, moins. Moins. Nettement moins. Определено по-малко. Десницата е по-мобилизирана. 21 на 14. Левицата не е толкова. Мобилизирана е ми, какво да правим? Мобилизацията триумфира. Тържество. Някои работят повече от други, както виждате. Сега, анблок, всичко останало. За. Благодаря ви. Против. Двама против. Въздържали се. Приема се поздравление на Док, пилотните проекти винаги са много деликатна тема. Voilà. Donc on a tout voté. Гласувахме всичко. Остават допълнителните изменения, включително тези на социалистите за новите собствени средства. Остават още няколко неща да гласуваме. И по-специално на доклада на госпожа Матера. Те са четири доклада, но с идентични изменения. Имате вотинг лист за всъщност технически корекции в фонда за приспособяване към глобализацията. Изменение 5 Алваро Хаглун за. Благодаря. Против. Всички, освен авторите, са против. Отхвърля се. Изменение 2 на Дардени Грелие. Докладчикът е против. Кой е за? Социалистите и зелените. Кой е против? Мнозинството. Издържали се добре. господин Хартунг. Изменение 3. и Хаглунд. С устно изменение от докладчика. Което авторите приемат. Докладчикът е за. Благодаря. Против. Господин Бокрос. Въздържали се социалисти и зелени. И Гуе на тази тема мълчим. Господин Алваро за пушещата на левицата. И окончателно гласуване за против въздържали се четирте доклада се приемат поздравления остава трансфери. Господин Сориан? Да, да, да, да. Съответните трансфери, които отговарят на докладите на, се доклада на Барбара. Можем да ги гласуваме блок? Да. Положителен блок, а, а, блок. За финансовите трансфери за, против, въздържали се. Естествено, същия вод. Трансфер 28. Докладчик за Искате ли 28, 20, 52 и 53 да ги гласуваме от блок? Съгласни ли? Не? По отношение на 53, ако е възможно да отложим вота по 53. Он блок. Значи он блок 28 и 52. Като отлагаме решението по 53. Господин Хартонг. Предлагам отделно 28 и 52. Си до Имате такова право. Добре, гласуваме 28 за. Само 28. Против. Въздържали се. Приема се. И 52. Отделно за. Против? Въздържали се? Един въздържал се. И за 53 ти отлагаме гласуването на следващото заседание. Приключихме с трансферите на Ласло Сурия. Докладчикът го няма. Готов съм да го заместя, освен ако някой друг не иска да. Имам инструкции на докладчика господин Манка. Имаме три искания за трансфер за другите институции. Първото е съдът на европейските общности – трансфер на 1 милион от бюджетен ред за плати към други административни нужди, което всъщност е, дава допълнителни средства на вече наетите служители, съгласно Лисабонския договор. Докладчикът е за, за, против, Въздържали се. Приема се. След това трансфер към Комитета на регионите. По член 47 промяна в органиграмата. Тук няма, това няма отражение върху бюджет. Докладчиката е за, пр... за, против, държали се, приема се и накрая последния трансфер към Комитета на регионите. полза на продължаваща подготовка, постоянна подготовка всъщност на членовете на и служителите в Комитета на регионите, тъй като има излишък от центъра за приемане на т.е. от детската градина от, и, и, и, и яслата. Е, така, както, така изглежда много грозно, защото взимаме хляба от устата на децата и го даваме на старците. А, да кажем, то си остава в семейството. Трябва да се доверим на комитета на регионите, че интелигентно ще разходва средствата си. Докладчикът е за, за, против, Здържали се, приема се. Приключихме с трансферите, приключихме с гласуването, изчерпахме дневния ред. Часът е 12, работим забележително бързо. Е, освен, че имаме допълнителна работа от председателския съвет, ще припомня, че при всяко положение ще се видим наново в четвъртък след обяд в този формат цялата комисия. Ако е възможно, поискане на някои от координаторите от 14 часа нататък трябва да бъдете на разположение. И ще има също вод, така че си вземете картите. Там ще се налага електронно гласуване. До тогава работим по допълнителните изменения днес след обяд и в момента, в който а, научат точно в колко часа ще се състои председателския съвет в четвъртък, две неща могат да се случат. Или председателския съвет не покани представител на комисията от бюджета, че организираме работата си както ние искаме. Сутринта. Или пък председателският съвет иска да обсъди бюджета наново с представители на комисията по бюджетните въпроси и тогава, в зависимост от часа, предлагам да се среща на координаторите малко преди това. Разбира се, ако председателския съвет започне в 7 часа, ще направим среща на за след това. Но ще гледаме все пак да бъде преди. Avant, la... Е, и преди пленарното, и преди заседанието на нашата комисия, че след Закривам заседание.